So, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir beginnen? Скъпи колеги, хайде да започваме. Wir den Punkt 16. Точка 16 от дневния ред е, ще обсъждаме сега за относно прозрачността на енергийните пазари. Това е също много важна тема. За този доклад е, който ще обсъдим сега приоритет на колегата Кацимакакис. Той е тук и сега ще му давам думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Говорим за РЕМИТ, регламента относно интегритета и прозрачността на енергийните пазари. РЕМИТ е съкръщението от английското название на регламента. Тук става дума за това финансовите продукти, тясно свързани с производството и търговията с е, енергия, да бъдат разгледани отделно. Всички ние знаем, че е необходимо сега по друг начин да погледнем на финансовите пазари. Робърт Гебелс току-що влезе. Той беше докладчик през 2003 година по директивата за злоупотреби на пазара. Винаги е имало такива опити за злоупотреби, но още тогава се, правеше, се правиха изключения за продукти на пазара на енергия. Ние желаем да запажем да запазим тези изключения. Това не се разбира от само себе си, все още не е твърде ясно, тъй като комисара Оттингър, когато очакваме днес, се е споразумял с бранш регламента Ремит да бъде разглеждан като специален регламент. Има най-различни регламенти, които целят подобна регулация и въпреки това все още съществуват вратички за измъкване, на които искаме да противодействаме с регламента РЕМИТ. Защо го правим? Защото много производители на енергия и търговци с енергия, които осигуряват цените на своите продукти с деривати, не могат да бъдат третирани като банки. И трябва да наложим на тези търговци подобни условия, каквито налагаме на банките. Изисквания към собствения капитал, например. Освен това, обемите, с които се търгуват, са свързани с физически продукти, газ и електричество, с което стигам до приложното поле на регламента, т.е. това, което искаме да регулираме. Нашата цел е да се концентрираме върху пазарите на електроенер... Е, електроенергия и газ, тъй като те имат европейско измерение. Е, консултирахме се с докладчиците в е, Сянка и обсъдихме дали ще включим и въглищата и петрола. Тези търговски потоци обаче имат глобален характер и ние ние ще ги наблюдаваме, но няма да ги включим в регламента. По друг начин изглеждат нещата с въглеродния диоксид и търговията с а, а, емисии. Те са тясно свързани с електроенергията и газа. А, и за това обмислихме по какъв начин може да ги включим. А, след задълбочени разговори с комисията, представена от три генерални дирекции пазар, климат и енергия, а, те също трябваше да намерят формула и а, а, ще запазим а, търговията с а, сертификати, а, която ще попадне в а, обхвата на директивата за пазара, но една агенция, която ние няма да създаваме те първа, тя е създадена в рамките на третия енергиен пакет ЕСА. Тя ще разгледа пакета за въглеродния диоксид и ще трябва да намерим формулата, по която да работим. Как ще върви сътрудничеството с ЕЙСър, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори? Тази агенция а, за в бъдеще ще получава информация за а, бъдещите сделки с електроенергия и газ, как ще става това или чрез борсите или а, от търговците, които търгуват извън борсово с тези продукти. Агенцията ще събира данните, подобно на Германия. Там имаме подобна служба. И за разлика от предложението на комисията, ние сме внесли изменения, в които се казва, че националните агенции също могат да събират данни вместо Acer и след това таки предават към Любляна за да може участниците на пазара да не бъдат натоварени двойно. Мисля, че е, ще намерим някакъв механизъм, по който по прозрачен начин да се събират данните. Когато агенцията Acer получи данните, трябва да ги третира като чувствителна информация, трябва да ги защитава и да ги третира като конфиденциални данни, както в юридически юридически, така и в техническия смисъл, тъй като трябва да се а, изясни а, въпроса с софтуера, който тя ще ползва. А, когато се публикуват тези данни, те ще могат да бъдат публикувани само в агрегирана форма и сме, под, в това отношение сме на едно мнение с комисията. Когато се търгува с са малки обеми, когато в тази система не влизат големите търговци, а, ние смятаме, че ни е необходимо, ни е необходимо правилото de minimis, Тук става дума за 600 гигавата. Според нас това е прага, от който ще трябва да третираме участници на пазара като големи, но все още предстои да бъде определен точно този, този прак. Предоставяме обаче на комисията да види какъв ще бъде прага за прилагането на правилото de minimis. Относно делегирания акт се водят всякакви разговори за това как ние като парламент гледаме на този въпрос, как съвета се отнася към него. Но доколкото аз разбрах, има меморандум за разбирателство между институциите за това как ще третираме делегираните актове. И възоснова на това междуинституционално споразумение можем да видим как да ограничим този делегиран акт. Ще видите това отразено в измененията. Сега как ще третираме участните на пазара, които се намират над прага de minimis и които предоставят своите данни за централизирана обработка в Любляна. Какво ще направим в случай, че установим, че те извършват злоупотреби на пазара? В такъв случай агенцията Ейсър, ще докладва за своите подозрения на националните регулатори. И е, ние сме на едно мнение, че националните регулатори трябва да бъдат първата инстанция, към която трябва да се обърнем, спазвайки принципа за субсидиарност. Въпреки това обаче не всеки национален регулатор разполага с достатъчно остри зъби, така да се каже, за да а, а, реагира по съответния начин. И тогава националният регулатор трябва да вземе решение коя агенция, кой е орган да се намеси. Трябва обаче във всеки случай да уеднаквим санкциите, понеже едно нещо трябва да бъде гарантирано от самите нас, а именно санкциите да бъдат еднакви навсякъде, за да може търговията да не се измести към онези места, където санкциите са най-низки. Точно за това а, са ни необходими единни, еднакви санкции. Говорих вече за дефиницията. Дефиницията е актуализирана и тук трябва да кажа, че предложението на комисията вече беше на доста високо ниво, т.е. беше доста добро, а тук с нашите изменения ние просто целим да адаптираме дефиницията към на актуалното развитие. Друг един въпрос беше въпросът свързан с лицензирането по какъв начин ще дефинираме участниците на пазара и по какъв начин ще ги лицензираме или само ще ги регистрираме. В съвета позициите доста се разминават. Има една група, която не предвижда нито лицензиране, нито регистрация ние с консенсус решихме, че желаем а, участници на пазара поне да се регистрират при националните регулатори, а, след което, след прекрачването на границата де минимис, да има други разпоредби. Сега по въпроса какво ще правим с местата за търговия, които са извън границите на Европейския съюз, но са важни. Такива места имаме в Норвегия и в Швейцария. Норвегия е част от европейското економическо пространство и няма нужда да бъде назовавана специално. За разлика от Швейцария обаче, преговорите с Швейцария още тъкат и ние помолихме комисията още веднъж веднъж ясно да посочи по какъв начин ще бъде включена Швейцария, тъй като голяма част от търговските потоци, включително и енергийни деривати, минават през Швейцария. Сега една техническа бележка. Пред дефиницията се разбрахме, че ще ползваме примери, обобщени примери, за да обясним а, какво представлява а, търговия чрез използване на вътрешна информация според нас. В законовите текстове примерите не са нещо обичайно, но мисля, че на това място ще бъде добре да се използват такива. Ще използвам възможността да благодаря на всички докладчици във всяка и най-вече на господин Гебълс който написа становището за комисия ЕКОН. Тази комисия имаше всички основания да отхвърли лекс специалис. Господин Бърни е също на това мнение, но комисията ЕКОН също вижда смисъл в прилагането на секторния подход. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на господин Вюрк, докладчик в сянка, казва председателя. Köszönöm szépen на szót, elnök úr, és е, hadd gratuláljak a jelentéstevőnek a, a munkához. Аз искам да поздравя а, е, докладчика за свършената работа. А, е, искам да му благодаря за ангажираността, с която е той работи с докладчиците в Сянка. Аз лично съм много благодарен за това. Az eredeti bizottsági előterjesztés is egy jó eh, аз eh, считам документи на комисията за доста добър на тази основа. Добре може да се работи ние просто поставихме по-ясни акценти там, където това беше необходимо. Аз съм съгласна с това. Аз съм съгласен с това, че за енергийния пазар е необходим специален закон, така наречен лек специалист. Аз Третирането на данните като конфиденциални е също според мен е добре. Паралелният пренос на данни трябва да бъде избегнат там, където това е, е възможно. Е. Трябва да се стремим към ефективно сътрудничество с страните членки. Е, въпреки това аз имам опасения, които ще обобщя в следващите пет е, точки. Сега ще се спра на тях. Е, първо, що се отнася до приложното поле, тук става дума за две посоки – първо петрол и петролни продукти, второ въглеродния диоксид. Аз имам възражение по отношение на двете групи от продукти при е, Петрола пазар от е съвсем различен тип и там регулирането трябва да изглежда по различен начин, както и параметрите. А, за това мисля, че може да предоставим информация. Що се отнася до въглеродния диоксид, е, въпросът също не е лесен е, и трябва да подкрепим изпълнението на целта за въглеродния диоксид. За това трябва да направим пазара колкото може по-прозрачен е, и трябва и злоупотребите на пазара на въглероден диоксид са съвсем различни. Те не са класически злоупотреби, а измама с ДДС и а, други подобни. Настоящия регламент не би отговорил на проблемите с злоупотребите с въглероден диоксид. Ако в регламента се включи и търговията с а, а, емисии, тогава ЕСР трябва да започне да регулира и всякакви други а, сектори, като например захарта и така нататък. Искам да кажа следното. Ако искаме да регулираме въпросите свързани с въглеродния диоксид, имаме нужда от много специфични и специализирани разпоредби, е, за които трябва да се проведат обаче специализирани изследвания. Дали може да ги включим обаче в настоящия регламент, аз се съмнявам, че това ще е възможно. Второто, което искам да кажа и което, за което имам съмнение, е въпроса за единното европейско лицензиране. Не съм съгласен, че трябва да има такова, защото от една страна лицензите ще допринесат за създаването на един европейски енергиен пазар, но опитваме се да намерим решение от едно десетилетие и не успяваме. ако включим подобна разпоредба в е, регламента, е, решението, което предлагаме, вече няма да се приема от тези, които трябва да го изпълняват. Така че вместо да направим някакво едино европейско лицензиране и регистрация, можем като компромисен вариант наистина да приемем това да става при националните регулатори. Трето. Третото нещо, където имам своята съмнение, е хармонизирането на санкциите. Съгласен съм с а, целта. Теоретично подкрепям едините санкции, защото ако не ги въведем, ще се увеличат рисковете, както каза докладчика. Честно казано обаче, аз не знам какви са Какви шансове има подобно хармонизиране в съвета? Това е нещо много сериозно, с което навлизаме в суверенитета на страните членки. И аз виждам а, опасност, ако продължаваме да настояваме на това, да попречим на напредъка на доклада. Съгласен съм с целта, просто исках да изкажа своите опасения относно осъществяването им на практика. Следващата точка, още две неща искам да кажа и тогава ще приключа, е, че за четвъртото докладчика не спомена, от една страна разкриването на бюра на представителства. Бюрото в е, Любляна сега започна, е, едва сега възниква бюрото на Ейсер. И в времена на криза да мислим за това къде да отваряме нови офиси, така както е записано в доклада, просто ще доведе до увеличаване на бюрокрацията и наистина трябва да помислим дали имаме нужда от подобно нещо. И дали не може информацията да се обменя по някакъв друг начин, по интернет и по електронен път. И трябва още веднъж да си помислим дали трябва да отваряме нови офиси, да създаваме още а, офиси. Можем да вземем пример от регулаторите в Съединените щати, които работят без регионални представителства, въпреки че Съединените щати са една доста голяма държава. А, предлагам да помислим още веднъж по този въпрос. И последното, за което искам да говоря, е въпроса за така наречените Trade Repository Services, т.е. агенцията Acer да а, а, поддържа регистри за търговия. Т.е. да се явява по някакъв начин и в качеството си на търговец. Трябва да помислим дали трябва да поемем този риск. Това са моите опасения, но като цяло аз смятам, че разполагаме с страхотен доклад, който ни дава основание да се надяваме за добро развитие и за приемане още на първо четене. Благодаря. Колегата Турмес. Um, um Ние унищожихме цели гори, за да разпечатаме документите, с които работим днес. Ти сам си си ги разпечатал, казва председателя. Да, аз съм грешник. Завинаги ще остана грешник пред горите. Първо искам да поздравя докладчика за начина по който работи. Е, намираме се в един много важен сектор е, електричество и газ на пазара на енергия. Това е много тежък сектор за политиката, защото никой от нас не знае в подробности как се търгува на борсите. Е, много малко от нас са присъствали на извършване на подобна сделка. Нещата са много комплексни. От една страна ние имаме вече съществуващо законодателство, от друга страна имаме законодателство, уреждащо финансовите сделки и трябва да бъдем много предпазливи, когато ни шепнат различни неща от различни страни и трябва да внимаваме какво ще включим в нашите изменения. искам да изведа няколко неща. Първо, задължението за докладване. Това, което не ми харесва в сравнение с предложението на комисията, което предвижда всички данни да се предават директно на Acer, рискуваме рискуваме данните да се предават между различните инстанции на национално равнище и тогава да достигнат до Acer. Тоест, представя се един такъв келим с много кръпки. Защо, примерно, американците бяха в състояние да разкрият злоупотребите на пазара на газ? Защото защото а, нещата се контролираха от едно и също място. Ние трябва да се погрижим за това Acer да получи цялостен поглед над нещата, т.е. всички данни да отиват първо при Acer и след това те в, като диспетчер да ги предават нататък. Са някои казаха, че е, ще се създаде много бюрокрация и така нататък, но трябва да се знае, че имаше един е, пилотен проект е, съвместно с борцата в Лондон, РВ и други големи играчи на пазара. В този проект стана ясно, че около 90% от информацията може да се предава по един доста прост начин, просто чрез компютъра. Тоест, Допълнителните усилия, които трябва да се положат за изпращането на данните диалектно в Acer и в някоя финансова агенция във времената на а, а, информационните технологии не е кой знае колко голям. По отношение на изменение 17 за крайния потребител, виждаме, че някои големи крайни потребители също трябва да бъдат обхванати, тъй като те търгуват с големи обмен, обеми т.е. да се погрижим и извън борсовите сделки също да бъдат а, е, а, е, отразени. А, е, това е по отношение на лицензите и регистрацията въпрос е труден. А, защото а, ако раздаваме национални лицензи, какво означава това? Всеки, който получи национален лиценз, автоматично ще получава а, и европейски, или пък ЕСР ще издава лицензите. Има едно изменение по този въпрос, което съдържа някои подробности. А, и те, това измене доста се доближава до исканията на търговците а, и не знам дали по този начин няма да отворим някои врати, които е по-добре да останат затворени. Другото е баланса между регламент Ремит и директивите за финансовите услуги, финансовите транзакции. Сега, единият начин е да направим нещата толкова големи, че големите фирми изобщо да не попадат в а, обсъга а, на директивата МИФИД. Ние смятаме обаче, че са необходими двете директиви. Големите търговци на газ и електричество трябва да попадат в обсега и на двете директиви. Тоест, е, ние трябва да внимаваме трябва да внимаваме те да не се изключат от едната от двете директиви, тъй като попадат в приложното поле на другата. И тук трябва да използваме опит на Робърт Гъбълс и да видим как точно да го направят. Vorschlag sauber ist. Die designated authorities äh, sollen eigentlich die äh, Regulator sein. Und dieses deutsche Spezifikum. Тази специфика, която съществува в Германия, според мен не трябва да бъде включвана в а, а, измененията, защото това ще внесе доста яснота. И ако в някой момент е, на преговорите установим, че се нуждаем от е, някакъв лек специалист, от някакво изключение и така нататък, е, да го направим тогава, но за мен не е добре да го включваме от самото начало в доклада. Ейсър трябва да играе силна роля. Съм Смятам, че пазара изисква това от нас. Е, важно е да се хармонизират е, санкциите, имаме примери, към които можем да се придържаме. И в заключение още няколко неща е, за регионалните пазари първо. Аз мятам, че а, е, ни предстои да се формират регионални пазари на е, енергийни продукти и газ. И там ролята на арбитрите, на съдиите ще бъде много голяма. А, е, най-вероятно ще ни е необходимо сътрудничеството на всички регулатори, примерно от Франция, Германия и държавите от Бенилюкс, за да контролират регионалния пазар. Т.е. трябва да предвидим някаква роля е, и за регионите. В заключение за въглеродния диоксид. Е, Разбирам забележките на колегата. От друга страна, търговията с емисия е важна част от енергийния пазар. Също трябва да събираме данни за тези сделки, Че прекалено ще упростим нещата. Мисля, че можем да направим някакво добро предложение от наша страна. Благодаря. Господин Чимански.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 Първо, що се отнася до защитата на конфиденциални данни, тяхното публикуване, трябва да помислим. На мен все още не ми е ясно дали дефинициите са достатъчно строги и ясни. Ясно е, че търговската информация и чувствителните данни трябва да се публикуват в агрегирана форма от една страна. От друга страна, възниква въпрос дали Acer трябва да има компетентността да го прави. А, добро е решението относно а, телеинформатичните стандарти. Споменаването на ЕНИЗА също е добро. Трябва да се поработи още върху евентуалното изтичане на данни. Що се отнася до институционалния въпрос, меморандума за разбирателство относно делегираните актове представлява добра основа. Трябва да се направи обаче всичко възможно, за да се избегнат проблемите когато се стигне до там, комисията да бъде привлечена под отговорност за делегираните актове. Мисля, че трябва внимателно да следим всичко, което идва от различните инстанции. Не бива да допускаме да остават празноти в законодателството, но не знам дали ще получим съгласието, съгласие и одобрение за една такава намеса в националните регулатори. По-вероятно е да получим съгласие за хармонизирането на санкциите. Ние смятаме, че отиваме твърде далеч по отношение на разширяването, административното разширяване на Acer. Създаването на регионални бюра е малко излишно и всичко може да се обедини в централата на Acer. Това е една агенция, която те първа се изгражда и много, много по-би ми харесало да имаме една централизирана агенция, не много регионални бюра. За въглеродния диоксид е, има аргументи за това регламента Ремит до обхваща и пазара на въглеродни емисии. Е, от една страна е така, от друга страна обаче ние рискуваме да удължим процедурата. Основната насока на доклада ни харесва и ще бъде добре, ако успеем да приемем ремит на първо четен, въпреки че това не трябва да бъде самоцел. Аз мисля, че отличното сътрудничество с доклад, докладчика ни дава всички основания да се надяваме. Е, колегата Видал Квадрат. Gracias, благодаря, господин председател. На първо място бих искал да изкажа поздравление на нашия докладчик, господин Хаци Маркакис, тъй като вече са внесени значителни подобрения в текста на комисията и мисля, че и останалите колеги ще се съгласят с това. Първо, относно нашите опасения за правната сигурност. Мисля, че в законодателния доклад трябва ясно да кажем какви точно актове следва да се оповестяват от участниците на пазара. Аз възнамерявам да предложа изменение по член 8, съображение 9, трябва да изясним каква информация точно ще се оповестява, за да изясним напълно този въпрос, свързан с информацията. Както се казва в член 2 или не е първа. Мисля, че има известен риск в това да гледаме на информацията, която е огласена за обществено ползване, като на информация, която не е уредена от е, ясни правила. Второ, имам известни съмнения за това как да помирим принципа за правната сигурност с е, евентуалните опити да се манипулира пазара. Това е засегнато в член 2, алинея 1 и 3 и член 3, алинея 4. Как да докажем, че има умисъл за манипулиране на пазара? Тук липсва яснота и това следва да се доизясни. Трето, Бих искал да изтъкна, че има натиск върху пазара, но това се определя от е, предлагането и търсенето, разбира се, от цял набор от фактори. Съответно и от ограниченията в е, преносните мрежи. Потреблението оказва натиск върху цените и това следва да се признае ясно в доклада. като един от определящите фактори за цените. По-нататък споменаваме производствените разходи в съображение 10. Бихме могли да го допълним, защото тук не отчитаме разходите по стартиране на дейността, после по сключване на съответната сделка и въобще стигане до сделка и разходите по този процес. По-нататък в предложението на комисията се уреждат условията за предоставяне на информация. Съгласен съм с докладчика за това, че следва да ангажираме всички участници в този дебат, съгласно измененията първо, второ и 25-то. Накрая, за да се предпазим от ненужно обременяване за участниците, нека да гарантираме, че задължението за информиране е нещо, за което ще следи агенцията и да сме сигурни, че не дублираме това задължение. Приветствам изменение четвърто, внесено от нашия докладчик. И още веднъж бих искал да добавя нещо тук към член на 7 или нея четвърта централизирането на информацията в агенцията не означава, че в другите институции, които имат достъп до деликатна информация, имат ще се ползват от изключения по член Тоест, е, всички, които имат достъп до информацията, следва да изпълняват своите задължения, свързани с това. По-нататък данните са защитени. Те се ползват с единствената цел, която е оказана тук за провеждане на разследване съгласно член 10 или 2. Благодаря, господин председател. Господин Балтитис. Ачи, гърмас Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за добре структурирания доклад. В документа ясно се посочват основните принципи за пазара в бъдеще. Също така приветствам и комисията, за това, че своевременно внесе този документ за разискване. Пазарните практики в областта на енергетиката имат отношение и към политиката в този сектор. Страните поемат опасността от е, излишни разходи поради липсата на добро устройство на този пазар. Наскоро обсъждахме и документа за хранителните стоки и стигнахме до заключението, че има спекулации с цените. И това е една от основните причини за увеличаване на цените на тези стоки в много страни. Същото можем да твърдим и по отношение на цените на електроенергията. Иска ми се да поговоря повече за принципите и не толкова за документа. Хубаво е, че в документа се споменава принципа за прозрачността, също и сформирането на тази агенция. Това е добре, тъй като ни трябва система за набиране на данни, това е важно за нашето бъдеще, ако искаме да го планираме добре и да разгърнем нашата стратегия за енергетиката. Днес признаваме, че ни липсват единни данни. Тези данни по-настоящем са в ръцете на отделните регулаторни органи. Иначе единните данни ще са ползотворни за всички ни. По-нататък ще говоря за пазара за въглероден двуокис. Тук изпитвам известни съмнения. Не бива да разширяваме полето на този регламент твърде много, защото изпускаме от поглед основния въпрос, а именно принципа, принципите за съставане на един енергиен пазар. Съответно, трябва да го адаптираме и към създаването на единен пазар за въглероден двуокис. Говорихме и за опасността от злоупотреби. В Литва имаме примери. Ние затворихме централ централата Игналина и днес плащаме за по-скъпа енергия. Това е пример за злоупотреба с положение на енергийния пазар. По-нататък проблемите с пазара за природен газ бъдеще ще расте търсенето на този енергоносител. И мисля, че в документа е добре да споменем, че имаме такава цел да се създаде група за доставки на газ. Това бе казано минали път от господин Бузек. И така, документът е много интересен. Ние внасяме своите предложения да го усъвършенстваме, но основният принцип следва да бъде този, че до 2014 следва да елиминираме всички така наречени енергийни острови и да съблюдаваме принципите, които прогласяваме тук. Благодаря. Der ähm, Schattenberichterstatter der äh, Sozialisten ist mein Freund Hannes Swoboda, der kann heute nicht hier sein. Благодаря, господин председател. Аз от името на господин Свобода и групата на социалистите. Той не може да присъства. ние се оговорихме за основните неща с колегата Хацимакакис, защото изцяло подкрепяме посоката, в която той предлага да тръгнем. Може винаги да продължим да говорим за подробности. Всяко едно законодателство подлежи на подобрение, но а, според мен има едно нещо, което а, никой не успорва, а именно, че този регламент е задължително необходим. Аз съм привърженик на социалната пазарна економика и навсякъде, на всеки пазар, където съществуват различни сили, има и опасност от злоупотреби. Аз а, имах а, привилегията да работи от името на парламента по директивата относно злоупотребите на пазара. Тази директива не проработи, така че е чудесно, че комисията предлага този е, регламент. Йорко казва, че това трябва да бъде рек специалист, но както и да е. Знаем, че борсите на електроенергия и газ работят с договори, които продават не реално електричество, а виртуално такова. На тези пазари а, работят не само търговци на електроенергия и газ, а и банки, които работят за свои клиенти. А, също така и хедж фондове и други оператори от финансовия сектор. Понякога наблюдаваме големи колебания на цените на тези пазари, които не могат да бъдат обяснени по прост начин. Факт е, че на либерализираните пазари резервите намаляват, като резултат от това колебанията в цените стават все по-екстремни. А, колебанията в цените радват търговците, защото по този начин с едни променливи цени могат да се спечелят много повече е, пари, отколкото с твърдо растящи цени. На, през 2008 година на спот пазарите за електричество 1 мегаватт час се продаваше за 38 евро и цената нарасна на 2400 евро. От 38 на 2400 между 16 и 17 януари тази година Спад цената само за няколко часа нарасна 4 пъти от 4 на 60 евро, защото едно голямо дружество беше изкупило всички наличности А, и като резултат от това един голям доставчик просто отпадна от е, мрежата. Това е типичен пример за търговия възоснова на вътрешна информация. За това този регламент е толкова спешно необходим. Аз като докладчик в е, е, Комисията по економически въпроси ще препоръчам доклада да бъде прият. Три неща още имам да кажа. Ако приемем този регламент, агенцията Ейсър, която работи от няколко седмици в Любляна, трябва да получи съответните средства. Без а, а, средства тя не може да изпълнява своите задачи. Въпроса, който зададе господин Кацимакак, дали да разпространим регламента върху пазарите на въглероден диоксид, аз на този въпрос ще отговоря с да, аз съм за. Защото ние видяхме, че на пазарите на въглероден диоксид бяха подложени не само на кибератаки, но и на злоупотреби и измами от е, особено голям размер. Аз очаквам реакцията на комисията на предложението на господин Кацимакакис да разпрострем регламента върху пазарите на въглероден диоксид или да направят някакво насрещно предложение. Комисията обяви, че ще предложи изменение на директивата за финансовите транзакции. Ще направи някои подобрения. Бихме могли да очакваме е, търговията с емисии да бъде покрита от тези директиви или от някакъв специален закон лекс специалис. но не можем да допуснем търговията с емисии да бъде поле, на което да действат измамници и спекуланти. Когато говорим за санкции, за мен също е задължително необходимо да постигнем хармонизация. Един колега от НП преди малко каза, че държавите по принцип не обичат такива неща, защото смятат, че те отговарят за санкциите. Никой не желая да налага санкции от името на държавите, но все пак в рамките на Европейския съюз трябва всички да бъдат равнопоставени, санкциите да бъдат ефективни и възпиращи. И в това отношение господин Кацимакакис получава пълната ни подкрепа. Благодаря с поглед към часовника, защото сега ще дойде комисара. Ще дам думата на комисията за 2-3 минути. Благодаря, господин председател. На първо място Бих искал да благодаря на господин Хаци Маркакис за неговото изложение. Мисля, че докладът е изключително положителен. Благодаря ви и за положителния принос, който оказвате за нашата работа. Благодарим и на докладчика в Сянка. Не ми се иска да се спирам в подробности на всички въпроси, които засегнахме а, тук. Ще говоря само по някои от тях, които са от голям интерес. Господин Гебелс и докладчикът говориха за търговията с въглероден двуокис. Разбира се, комисията се старае да гарантира, че в търговията с въглероден двуокис няма спекулации. Смятаме, че сертификатите могат да се уредят по-добре чрез директивата МИФИЦ, отколкото чрез регламента РЕМИТ. Търговията с въглерод по принцип е въпрос, който е свързан с финансовите инструменти и струва ми се финансовите регулатори са тези, които най-добре могат да уредят тази материя. Разбира се, ние ще разгледаме тази възможност е, евентуално да бъде ангажирана и агенцията Acer е, при търговията с въглерод. Що се отнася до е, определенето на националните органи и по-конкретно германския въпрос за постигане на прозрачност, тук се опирам на казаното от господин Турмес. Не ми се иска да възприемаме един такъв подход на работа на парче. По-важното е, че искаме да съберем всички тези хора от различните краища на Европа да работят заедно. да заседават заедно с енергийните регулатори от европейските държави. Така ще се предпазим от а, подхода а, на работа на парче. Енергийните регулатори може би са най-подходящите органи, които да се заемат с сътрудничеството при Acer. По-нататък въпроса за делегираните актове. Това изниква в две области на нашето предложение. Смятаме, че тук във връзка с определенията, които се ползват, комисията може да изиграе конкретна роля чрез е, делегирани актове. Регламента за късите продажби на Генерална дирекция Пазар обхваща това. Това не е нова материя. Относно въпроса за лицензирането, тук сме скептично настроени, за разлика от господин Хацимаркакис, защото не смятаме, че това ще доведе до по-голяма бюрокрация. Евентуално, ако мислим за регистрация, това би било компромис. Всеобщото ползване на процедура за лицензиране за сега, според нас, не е нужно. Няма такава потребност. Минавам на въпроса за санкциите. Вече е извършена много работа от хората, които се занимават с финансовите въпроси. И мисля, че можем да се ползваме от постигнатото в тази област чрез участието и на финансовите организации. Що се отнася до пазарите, които са извън Европейския съюз, тук няма съществени проблеми. Може би априори по-трудно ще е на швейцарския пазар. Ние вече обмисляме решение и водим разговори с швейцарските органи. Нека да не забравяме, че органите в държави извън Европейския съюз – също изискват регистрация и от наша страна. Тъй, че проблемът не е еднопосочен и той следва да бъде разрешен. Що се отнася до представителствата на агенцията Acer в отделните държави членки, тук също съм скептик. Мисля, че е добре да имаме офис за контакт тук в Брюксел. Едва ли е нужно Acer да разполага с свои офиси във всички държави членки. Защото не смятаме, че е нужно да създаваме допълнителна бюрокрация. По-нататък, по въпроса за регионалните пазари, зависи как го формулираме. И господин Видеокадър се го каза. Всичко това са интересни идеи, но трябва внимателно да ги обмислим. Още веднъж благодаря на господин Хацик Маркакис за подкрепата. Сега докладчикът. Благодаря ви. Благодаря, че засегнахте всички въпроси. Сигурен съм, че ще постигнем компромис относно офисите за връзка. Ние не искаме офиси в цяла Европа, ние казваме че е добре да имаме такива в една или две области, там където има големи обеми на търговие. За да сме сигурни, че следим нещата отблизо, разбира се, това са длъжности, на които ще назначим съответните квалифицирани специалисти. Ако намерим испанци, които са достатъчно добри в тази специалност, ще ги назначим. Благодаря ви за засегнатите въпроси. 19 април, 12 часа е крайен срок за внасяне изменете. С това приключваме работа по тази точка от дневния ред. Използвам малката пауза да ви кажа, че при, по отношение на доклада на господин Чичестър, 13 април е крайният срок за внасяне на изменението, 12 часа на обяд. Преминаваме към следващата точка 17 посещението на комисаря Атингър, който вече пристигна. Добре е дошъл. Добре е дошъл на комисаря, който за пореден път е при нас. Няма нужда да произнасям дълго встъпително слово. Направо ще му дам думата, за да ни въведе в разговора. Имате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа, Уважаеми депутати, благодаря ви много за възможността да разговаряме. Заедно с вас искам да разгледам това, което ни предстои през следващите месеци и да говоря с вас за най-важните акценти в работата на комисията по отношение на енергетиката и защитата на климат на основа на изводите от съвета от 4 февруари ще използваме попътния вятър, който ни беше даден, за да постигнем напредък на вътрешния пазар на е, е, енергия. А, 50 години след поставянето на неговото начало, единия пазар все още не е напълно обединен. Все още съществува твърде малко конкуренция и така нататък. Страните членки продължават да виждат своята задача в това да а, субсидират, да осъществяват протекция и по този начин да пречат на образуването на единия вътрешен пазар. Ние следим процеса по прилагане на третия пакет за вътрешния пазар. това вече всъщност би трябвало да е приложим. Страните членки обаче успяха да направят така, че това да не се случи. Ние ще продължим да следим процеса и там, където пакета за единния пазар не е реализиран или е реализиран в недостатъчна степен, ще вземем съответните мерки. Второ, искаме да изведем на преден план външното измерение, за да можем да имаме единна европейска външна политика по отношение на енергетиката. През лятото отново ще се обърна към вас, за да можем заедно да обсъдим въпроса за това в кои отношения трябва да прилагаме единен външен подход. Ние нямаме за цел да подменяме политиката на страните членки, а там, където това е необходимо, да действаме като съюз, организирано. По-точно, в източна и Европа, Каспийско море и Средиземно море. По отношение на Средиземно море особено ми се струва, че трябва да водим единна външна политика. Трето, от май ще започнем работата по пътната карта за енергетиката до 2050 година, което е амбициозен план. Помислете. Е, представете си, че сме през 1970 година и се опитаме да направим прогноза за 2011 година. Щяхме ли да бъдем тогава в състояние преди петролната криза, преди падането на страната, в една по-малка Европа, в едни съвсем други пазарни структури да направим оценка? Не, тя щеше да бъде погрешна. През 2011 година е също толкова трудно да погледнем към 2050 година. Става дума за мен обаче не толкова за конкретната година, а за това да си помислим как ще изглежда енергетиката през следващите десетилетия, 20-те, 30-те, 40-те години на 21 век. Е, какви ще бъдат инвеститорите, съоръженията за производство, инфраструктурата, изследователската дейност. Ние имаме нужда от планиране и от някаква сигурност. Затова ние решихме да, изра... да работим върху пътната карта до 2050 година, за да можем по този начин да дадем сигурност на инвеститорите и да успеем много повече, отколкото до сега да насочим инвестициите. В момента подготвяме стрес тестовете. Това е един важен акцент, който нямаше как да предвидим предварително. Интензивно работим с националните органи за надзор над атомната енергия а, за да можем да вземем решение кой и какво ще проверява, възоснова на какви критерии и как ще се прави а, оценката, за да може да представим на Европейския съвет преди края на тази година резултатите от проверката и препоръките след проверката на всичките 130, 121 АЕЦ в Европа. А, навсякъде провеждаме разговори и е, и с нашите съседи, за да ги поканим да участват в стрес-тестовете. Свързали сме се с Украина, Русия, следващата седмица ще се свържем с Швейцария, изпратили сме покани до Армения и Хрватска, но също така и държави, които планират строителство на АЕЦ, като Турция и Беларус. Нашата цел е да направим една паневропейска проверка на АЕЦ. Иначе нашия фокус продължава да бъде инфраструктурата. След първото съобщение, сега през есента, ще създадем един нов инструмент за осъществяване на соките ТЕН-Е. Темата за разширяването на инфраструктурата е една от най-важните за нас. Освен това, прилагаме мерки за повишаване на енергийната ефективност, прилагаме една двустепенна стратегия. Тя е доброволна но най-късно 2013 и 2014 група целите ще станат задължителни, ако развитието в страните членки продължава да бъде толкова незадоволително, колкото беше до сега. И тук основна роля ще играят обществените сгради. За, от, е, там трябва да се предприемат действия от една страна, за да се насърчи е, пазара, от друга страна да се даде положителен пример като казвам обществени сгради, имам предвид училища, парламенти, е, домове за възрастни хора, общини, парламенти и така нататък. Нашите изчисления показват, е, че в тези сгради се инвестира само 1,5% в енергийна ефективност, което означава, че за 70 години те ще се амортизират напълно. Това е едно твърде незадоволително темпо. искам да заложим едно повишаване на ефективността от поне 3% и ако директивата и придоби обвързващ правен характер, страните членки ще трябва да ни докладват за това каква част от обществените сгради са санирали. За целта могат да се използват Кохезионния фонд, структурните фондове и редица регионални програми. казвам това, защото средствата от тези фондове не се използват на 100% и има потенциал. Е, бих искал да заложа енергийната ефективност още в сегашния е, бюджет, най-късно 2014 година. Е, нека да не се заблуждаваме. През последните десетилетия сме инвестирали доста в енергийната ефективност на сградите, в сградите, но ставаше дума в инвестиции в е, естетиката саниране на паметниците по-скоро с тази цел, отколкото с цел е, енергийна ефективност, защото енергийната ефективност не е толкова атрактивна, тя не се вижда. Когато подобрим е, енергийната ефективност на дадена сграда, инвестирайки 200-300 евро на квадратен метър, това не се вижда толкова бързо и тези средства се възвръщат в дългосрочен а, план. А, След това темата за интелигентните мрежи. Аз съм на мнение, че паневропейската структура с супер мрежи, т.е. големи мрежи за пренос на енергия, са много важни. Примерно от Северно море до големите центрове на Европа. Необходими са ни интелигентни разпределителни мрежи и мрежи за интелигентно потребление в домакинствата. И не бива да подценяваме значението на децентрализираните системи. За това съобщението относно интелигентните мрежи е насочено изцяло към бъдещето. Тук става дума за множество неща, за създаване на една правна рамка за създаването на тези мрежи. Става дума за изследователска и научна дейност. Е, която навлиза в рамките, е, в границите на е, следващата програма за научни изследвания. В предстоящия бюджет за изследователска дейност от 2014 година нататък средствата за енергийна ефективност трябва да бъдат увеличени. Трябва да се направят инвестиции в технологии за изграждане на мрежи, технологии за съхранение на електроенергия много бавно напредваме с технологиите за съхранение на електроенергия. Позволете ми да ви представя една визия. Миналата година приехте директивата за сигурността на доставките на газ. Вие взехте решение, че всяка държава трябва да поддържа резерв от газ за минимум 30 дни, за да не позволи да бъде изнуден отговорна и да не а, пострадат от евентуални кризи домакинствата и, и, индустрията, и индустрията. 30 дни. На мене ми се иска да можем да съхраняваме и електричество за 30 дни, да поддържаме такъв резерв. За момента това е невъзможно. Но мисля, че може да се работи по въпроса и не е съвсем невероятно да разработим различни видове е, места за съхранение. Е, стигаме до темата за крайбрежните ветрогенератори. или трябва да преключим работата по правната рамка, отнасяща се до тях, а, или трябва да продължим да поддържаме тесен контакт с вас. Благодаря, казва председателя. Господин комисар, имаме време до 5 часа, ако искаме комисара да отговори на нашите въпроси трябва да съкратим списъка с въпросите. Нека да се разберем, да избегнем всички благодарности, да не си казваме колко е било хубаво, че комисарът е дошъл при нас. Комисарът знае, че ние много ценим, че той е тук. Казах го сега веднъж от името на всички. А, опитайте се само да задавате въпроси защото по този начин ще принудим комисаря да ни дава конкретни разговори. Продължение на две минути може да говори. Госпожа Дел Кастио. Господин комисар, смятайте, че сме много удовлетворени от това, което казвате. Искам да повдигна няколко въпроса обаче. Първо, вашето изложение беше много подробно относно бъдещето, средносрочната перспектива, също и това, което ни предстои в сектора на енергетиката. Първо, господин комисар, вие говорихте за тази възможност за външните аспекти на енергийната политика. Дали тази инициатива ще бъде разгърната по-нататък от Генерална дирекция енергетика в комисията или с нея ще се занимава друга дирекция? Имаме ситуация, при която Генерална дирекция за външните въпроси отговаря за външните аспекти на енергийната политика. Дали тя ще работи с нас с ИТРЕ по-нататък в Страсбург излезе общо решение по въпроса за цунамито и последствията от земетресението върху централата Фукушима в Япония резолюцията не бе одобрена при окончателното а, гласуване. Но а, когато гласувахме някои от аспектите на тази резолюция, се видя позицията на парламента по някои конкретни и важни области. Това може да бъде засведени на комисията. Първо, ясно е, че тези проверки на ядрените централи трябва да бъдат извършени. Но Европейския парламент вярва, че тези проверки следва да са задължителни при прилагане на общи критерии, с които се залагат рисковете при реакторите. И тези е, стрес тестове трябва да докажат, че е, реакторите са годни за експлоатация. Ако се планират нови реактори, те също трябва да изпълняват тези критерии. По-нататък ясно е, че в някои случаи ядрената енергия е абсолютно необходима и тук няма място за дебат. Това разбираме добре в парламента. но до 2020 не можем да постигнем 20%, които сме е, си поставили като цел. ако трябва да мислим за финансиране на а, важните проекти на Европейския съюз, трябва да мислим и за бъдещето на енергетиката въобще в световен план. Кавинска. Благодаря. Аз искам да засегна същия въпрос. Както знаем, не се прие тази обща резолюция в Страсбург относно Фукушима и безопасността на енергийната политика. Искам да ви попитам следното. Каква следва да е следващата ни стъпка, за да укрепим е, европейската политика в областта на безопасността на енергетиката? Вие говорихте за стрес тестовете, но какво предстои по-нататък? Ключовото, струва ми се, да узнаем какви са плановете на комисията и какво смятате, че трябва да се направи. Дали тези въпроси ще се засегнат и по време на полското председателство. По това ще говорим и когато говорим и за инфраструктурата. Сега питам Какви инструменти следва да ползваме, за да ангажираме необходимите средства за тази политика? Дали това трябва да е отделен инструмент или финансирането по инфраструктурата ще бъде част от кохезионната политика. Какво ще кажете също и за диверсификацията и ползването на други финансови инструменти? Благодаря. Пелет. Пелет. Dank u wel, eh, voorzitter, eh, meneer de commissaris. Uh, Spiegel gelezen En eh, daaruit blijkt toch heel duidelijk dat u versneld wil overschakelen op eh, hernieuwbare energie. Eh, en daarbij stoten we op een aantal. Благодаря. Продължавам по-нататък по възобновяемите енергийни източници. Казвате, че има сериозни предизвикателства, които ще се появят в бъдеще, най-вече е, е, водно-електрическите централи. Какви според вас са по-нататъчните ключови стъпки в инфраструктурата, ако погледнем Германия и Европа по-конкретно? Да, въпросът се свежда до следното. Трудно би било да се движим по суша е, не бихме могли да заобиколим протестите на европейските граждани. И какви са възможностите? Има ли е, пилотни проекти е, за прокарване на тези пътища под повърхността на Земята? А на второ място, как мислите, може ли да се въведе данък върху урановото гориво, който да се налага особено на морално устарелите атомни електроцентрали и приходите от този данък да се използват за възобновяеми източници. Господин комисар, аз имам три въпроса към вас. Първо за финансирането на инфраструктурите. Има един много атрактивен инструмент проектните облигации. Би могъл да се намери капитал за финансиране на енергийна инфраструктура. Комисията има намерение през 2014 година да започне да прилага този инструмент. За мен това е много късно ако предвиждате този инструмент за финансиране, бихте могли да проверите дали не може да се действа малко по-бързо, т.е. да се използват проектни облигации за финансиране на инфраструктурата. И още един въпрос. Имате ли намерение да изброите сега наличните източници на енергия в Европейския съюз. Не само възобновяемите, но и земен газ. Залежи има в Средиземно море и на други места в Европейския съюз и други Ето трито анаферфикате Други видове газ. Германия разполага с 3,8 милиарда кубични метра. През 1900... Ангелика Ниблер има благодаря, господин председател, господин комисар. Е, три неща имам да кажа. Миналата седмица присъствах от началото до края на дебата е, и не успяхме да приемем резолюцията за последиците от Фукушима. Всички ви подкрепиха във вашия стремеж да гарантирате най-висок стандарт на безопасност за е, атомните електроцентрали в Европейския съюз и въпреки, че не приехме резолюция, ще се радвам да продължите да работите по тази тема. Говорите за, говорихте за пътната карта за енергетика до 2050 година. Искам да ви припомня един проект за слънчева енергия и нейното производство в Северна Африка, за да обслужва европейската територия. Мисля, че този проект трябва да бъде европейски Левски. А, искам да ви попитам дали вие така мислите и дали възнамерявате да направите нещо. И последното, а, вие правилно започнахме с темата за единия пазар на а, енергия, а, казвайки, че все още няма такъв пазар, тъй като някои държави са доста протекционистично настроени към а, националния си пазар. А, Бихме ви били много благодарни, ако ни помогнете да се борим с националните монополи. Госпожа Кавайо. Much, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, за подробните сведения. Аз бих искала и да поздравя комисията за инициативата и да развива международното измерение на енергийните отношения. Бих искала и да подкрепя казаното от колегата Кастилио за това, че ние, нашата комисия в Европейския парламент би следвало да бъде водеща в това отношение. Бих искала също така да посоча и значението на Атлантическата дъга и Северната и Южната за това особено за доставките на природен газ. На второ място научните изследвания. Аз бях много удовлетворен да чуя от вас, че вие ще се стремите към сериозно нарастване на бюджетните средства за научните изследвания е, в областта на енергетиката. И това е много важно, тъй като в повечето случаи е, в енергетиката се разчита на демонстрационни, на пилотни проекти, а това изисква сериозни средства. И накрая един въпрос, една молба по-скоро. Бихте ли ни дал е, известна информация за състоянието на големите 6 или 7 демонстрационни проекта, е, които се е, финансират по плана за економическо оживление е, има ли някакви спънки? Бихте ли ни казал как напредват тези проекти? Благодаря. Ще ви давам думата по реда на записването, който когато е поискал думата, тогава ще я получа. Ако искате друг ред, нека политическите групи да се разберат. Господин Габелс. Благодаря, господин председател. Господин комисар, трябва да ви призная, че предложението на комисията да изготви пътна карта до 2050 година ми се струва малко абсурдно. Абсурдно ми се струва сега да определим какво ще се случи в 2050 година. Е, това са някакви фантазии, са едно, че си играем в пясъчник е, е, и си правим някакви експерименти, които няма да са ни полезни за практиката. През 2050 година, както и вие сам казахте, техниката ще бъде на съвсем друг етап на развитие, който ние днес изобщо не можем да предвидим. Комисията провежда много такива интелектуални упражнения за 2050 година, само че през 2050 година никой от присъстващите няма да е жив, за да провери дали сме имали право. 50, 100%, 90, да провери дали 80, колко е процента на възобновяемите енергии източници, 80, 90 или колко процента. Ситуацията се е, е, променя много бързо. След Фукушима света се промени. Ако утре, не дай Боже, експлодира някой е, е, металнов резервуар ще има множество загинали ранени. Това също ще промени света. Федерална република Германия след Фукушима взе решение да затвори някои а, атомни електроцентрали. А, това обаче превърна Германия от износител в вносител на електричество с големи проблеми за останата част от Европа и е, аз е, очаквам проблеми през е, идното лято с електроснабдяването, особено ако лятото бъде горещо. Вие сега трябва да се концентрираме върху днешния и утрешния ден, а не върху далечното бъдеще. Мен ме интересува какви са мрежите за пренос на електроенергията, добита от възобновяеми източници, какви са капацитетите за съхранение на енергия. Позволете ми да кажа още нещо пазара на енергия ще се промени. Той как ще се съчетае с пазара на с единия вътрешен пазар. Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искал най-напред да ви поздравя за изпълнението на третия пакет в енергетиката, който ще има голямо значение за енергийната ефективност. Вярно, няколко държави членки изостават и Европейската комисия би следвало да упражни по-голям натиск, така че всички държави членки да спазват изискванията за енергийна ефективност. Вие посочихте, че от 2014 година нататък ще се почне да се развива е, външно политическото измерение на енергийната политика и въпросът ми е как ще реализирате в тази връзка е, идеята за обратните потоци е, в е, мрежите е, от енергоносители. Другият ми въпрос е за директивата за газовите запаси. Идеята, колкото разбираме, да се поддържат запаси за 30-дневен срок. А това би предполагало замразяването на сериозни финансови средства. Не бихме ли могли альтернативно да се снабдяваме с газ на международния пазар? Тоест, тези отношения по газовите доставки също да бъдат вписани във външно-политическото измерение на енергийната политика, да не става както и по-настоящем газовите доставки да се договарят двустранно. Позволете ми да позволя да поздравя комисаря, да го поздравя за това, че че той а, подкрепя своя наследник на министър-председателския пост в Баден-Вюртенберг с това, което прави в момента. Е, започ, започнете с въпросите, казва председателя. Искам да опровергая един слух. Германия през 2011 година няма да бъде вносител, а ще продължи да бъде износител на е, електричество. Това обаче е, това не позволява тук на колегите да твърдят каквото си поискат. Господин Етингер, няколко неща относно това, което казахте. А, сега, независимо от стрес тестовете, можем да констатираме, че начина по който се съхранява отработеното гориво, а именно в влажна среда, води до проблеми. Следователно, ние имаме нужда от друг вид съхранение, от сухо съхранение. Искам да поискам от вас бързо да действате в тази посока, за да предотвратим по-нататъчния износ на ядрени отпадъци. А, второ, а, вие говорихте за економиите, които а, предвиждате за реализиране на вашия енергиен план. Вие имате нужда обаче от законодателни инициативи и от закони, които да бъдат прияти още през тази година, за да може през 2012 година по време на датското председателство те да придобият завършен характер. И трето, пътна карта – ще бъде хубаво, ако включите във вашата разработка един 100% е, сценарий с 100% възобновяеми източници. И а, е, искам да ви помоля да подкрепите нашата комисия в нашите усилия да насочим средства за, изслед... за изследвания в проекта ИТЕР. Колегата Тикал. Динте, домноле комисар. Госпожа Тикал, благодаря, господин председател, господин комисар. През 2020 година само един от процент от сградния фонд ще бъде нов. Тоест 99% от сградния фонд ще бъде стар. Директивата за енергийната ефективност на сградния фонд поставя дарението върху жилищния сграден фонд. Що се отнася до държавните учреждения, ние сме определили от 2019 година енергийното потребление на тези обществени сгради да възлиза на нула. През 2008 година 22 държави членки не изпълняваха директивата от 2002 година за енергийната ефективност на сградния фонд. Какво е положението днес? Вие казвате, че те първа трябва да се влагат повече средства от 2014 година. И какво ще бъде съотношението между жилищния фонд и другия сграден фонд? Както казах, голямата част от сградите е, и за напред е, ще бъдат стари и главно жилищни. Сега, що се отнася до методиката на изчисляване на е, енергийната ефективност, пак по същата директива. Ще бъде ли спазен графикът за разработката на тази методика предвид това, че тя ще се приема по делегирано законодателство и парламентът ще трябва да даде своето съгласие. Госпожа Матиас, благодаря, господин председател. Първо, относно инфраструктурата, Въпросът е много осезателен. Председателят на нашата комисия по-скоро на Европейската комисия, заявява, че еврооблигациите биха били важен източник на инвестиционни средства. До къде сме стигнали в това отношение? На второ място, що се отнася до изпитанията за якост или издръжливост на атомните електроцентрали, имайки предвид, че Фукушима се очертава да се окаже едно бедствие също толкова сериозно, колкото и Чернобилското. Какво се предвижда за уредбата на тези тестове, на тези изпитания, как ще бъдат задължени да ги провеждат и после какво ще се прави с мощностите, които не отговарят на изискванията. Очевидно, те ще трябва да бъдат изваждани от експлоатация. Но как ще стане всичко това, се питам аз. Тук на изпитание се подлага и търпението ни трябва да ви кажа, понеже е, има една склонност да се хващат някои за панацея тези прословути изпитания за якост, а те едва ли са такова универсално лекарство. Що се отнася до енергийната ефективност? критериите трябва да се прилагат наистина за съществуващите сгради, това число жилищните. Председателят напомня времевия регламент. Е, не повече от две минути на изказваш се, за да има време за отговори. Госпожа Тоя. Благодаря. Е, много кратък въпрос. Първо за вътрешния пазар. Мисля, че нашият вътрешен енергиен пазар не е нито прозрачен, нито достъпен, нито достатъчно интегриран. Дълго си спомням във втория енергиен пакет е, е, се предвиждаха неща, които и до ден днешен не са изпълнени. Междувременно в различните страни възникват нови фирми, нови оператори. Какво ще правим с осигуряването на достъп до енергийния пазар? На второ място за енергийната ефективност. Наред с обществените и частните жилищни сгради, енергийна ефективност може да се търси в промишления сграден фонд. Но доколкото разбирам, напредък няма. Да, знамерявате ли да заложите някакви количествени показатели за постигането на енергийната ефективност на, на сградния фонд? После е, тук е, някой спомена е един стар проект, Дезертек, за производство на слънчева електроенергия в Северна Африка. Как се отнасяте вие към въпроса за мащабното международно сътрудничество в областта на енергетиката? Господин Енчо. Благодаря, господин председател. Аз имам един съвсем кратък въпрос, наистина, за да пестим време, да могат да се изкажат всички колеги. Микрофон. Стратегията и политиката на Европейския съюз са много важни Поставили сме си един срок 2020 година. Вие смятате ли, че държавите членки на Европейския съюз ще могат да предоставят на енергетиката необходимите финансови средства за постигането на нашите показатели по отношение на енергийната ефективност, на възобновяемите енергоисточници и прочие? Господин Деанджелис има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, е, след е, случило се в Фукушима, всички трябва да се позамислим за енергийната си политик, за енергийната си стратегия. Така че ние приветстваме идеята за надрастване на границите на Европейския съюз в това отношение, но Господин комисар, не смятате ли, че дошло време да поускорим нещата, да, да, да пристъпим към решителни действия? Особено, що се отнася до възобновяемите и преди всичко безопасни енергоисточници. Втори въпрос – На кого точно ще възложите провеждането на тези изпитания на атомните електроцентрали? И особено за онези АЕЦ, които не издържат на изпитанието. Какво ще предприемете? И разбира се, надявам се да ни държите в течение. Господин Ади. Благодаря, господин председател. Просто няколко думи относно тези прословути тестове е, за якост. Надявам се, господин комисар, да е, се осланяте на е, националните контролни органи. Не искам да ме разбирате погрешно, но Европейската комисия не е нито достатъчно независима, нито достатъчно компетентна да провежда такива изпитания. Аз бих искал да ви задам един въпрос относно инфраструктурата. Предстои да приемем доклад, ще организираме и изслушване. Не смятате ли, че е необходимо в общоевропейски план да, да поведем размисъл за инфраструктурата? За нейното функциониране, финансиране, развитие, така наречените интелигентни инфраструктурни мрежи и не на последно място за проява на общоевропейска солидарност за изграждането на инфраструктурата, тъй че тя да ползва всички европейски граждани. Благодаря. Благодаря за това, че подготвяте пътна карта до 2050 година. Какъв сценарий предвиждате за намаляване на емисиите въглероден диоксид? Това ще бъде ли цел в рамките на пътната карта от 2050 година? Аз получавам много предложения за изменения по моя доклад. Моите колеги смятат, че намаляването на емисиите трябва да бъде повече от 20% и делът на възобновяемите енергоисточници трябва да надхвърли 20% до 2020 година. Може ли енергийният сектор от 2020 година да бъде по- амбициозен и какво ще бъде влиянието върху инвестициите. Вернер Ланген има думата. Благодаря, господин председател. Аз имам два комплекса от въпроси. Първия за стрес-тестовете. Комисията ще се съобрази ли в тези стрес-тестове с препоръките на, на Германския орган за сигурност на реакторите а, и да провери издържливостта на наводнения и самолетни атаки? И второ, ще се помисли ли за лаборатория за АЕЦ от нов тип, защото това беше една от причините, поради които не беше прията резолюцията. И трето, как комисаря по енергетиката гледа на новото данъчно облагане на емисиите въглероден диоксид. Колегата Каренс има думата. Господин комисар, безопасността на ядрените електроцентрали. Вие казахте, че по този въпрос водите разговори с нашите съседи от Русия и Беларус. Моят въпрос е как ще успеете да въведете високите европейски стандарти при източните ни съседи? <laughs> Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че ни навестявате толкова често. Знаем, че е, в момента минавате през труден е, период, но всичко това е много ползотворно за нас. Имам е, три въпроса и едно желание. Първо, по време на полското председателство ще договорим новата мути, много финанс, многогодишна финансова рамка. Как комисията ще се подготви за да разгърне потенциала на въпросите, които обсъждаме тук във връзка с енергетиката. Вторият въпрос е малко по-лесен. До края на текущата година, до края на 2011, в Азербайджан ще вземат решение по важни проекти, съответно и на БУКО, излиза на преден план. И така, смятате ли, че до края на годината можем да се насочим към един нов проект, който е важен за всички ни. Третия въпрос – ядрената енергетика. Имаме директивата за ядрена безопасност. Е, Испания, България и други страни са приели тази директива. Има много държави членки, за които е, въпросът за безопасността е актуален, но не са приели директиви тази директива. Как ще подходите спрямо а, е, тях, особено а, предвид на а, внасянето на изменения по тази директива? И накрая едно малко желание. Иска ми се тези държави, които искат да използват съответния енергиен микс в своята страна, да помислят евентуално да спрат вноса на ядрена енергия в своята страна. Да, въпросът ми е как да направим а, това, че да ограничим вноса на ядрена енергия в страни, които не ползват ядрени централи. Благодаря. Сега комисаря ще отговори на въпросите на 20-те колеги. Господин председател, дами и господа. Първо, директивата за ядрената безопасност беше прията от вас през юни 2009 година и до юли тази година тя трябва да бъде транспонирана в националното законодателство. Така че страните членки, които все още не са извършили транспонирането, имат още малко време да го направят. А, ние следим отблизо процеса и там, където директивата не е транспонирана, след изтичане на срока ще вземем съответните мерки. защото точно в тази сфера не можем да допуснем забавяне. Същото се отнася и до директивата за ядрените отпадъци. Ние очакваме от парламента и съвета в хода на тази година и изменения, подобрения, предложения, но ще трябва да си извадим някои пулки от Фукушима и то най-вече е дна отработеното гориво не бива да се съхранява на територията на атомната електроцентрала, тъй като там то представлява особен риск. Отработеното гориво трябва да се съхранява в безопасни складове. И точно това цели директивата за ядрените отпадъци. Ние продължаваме следователска дейност по ИТЕР. Моята цел е средствата за ИТЕР да не се е, е, отразяват отрицателно върху е, изследванията за енергетика. Това всъщност са две отделни неща. От една страна имаме ИТЕР, от друга страна имаме изследванията в областта на енергетиката. Е, иначе аз разбирам парламента, че е, в а, ИТР трябва да се спазват бюджетните принципи. А, но а, американците и китайците винаги питат е, е, Европа а, ще продължи ли финансирането на този проект? Така че ИТЕР няма ясна финансова основа и се надявам скоро да постигнем резултат в това отношение. Стрес тестовете не са а, средството, което ще реши всичко. Аз предпочитам обаче да направим стрес тестовете, отколкото да не правим нищо. Ако не бяха предложени стрес тестове и ако те не бяха а, одобрени, щяхме да имаме по-малка възможност да направим реална оценка на ситуацията. В момента ние разработваме критерии за проверка в средата на май ще ги одобрим с НСРЕК, националните агенции за ядрена безопасност а, аз държа на пълната прозрачност това отношение, тъй като достоверността на стрес-тестовете и изводите от тях зависят, зависят от това всичко да бъде прозрачно, за да може след това никой да не отрече резултатите. Говоряки за това, говорим единствено за най-високи критерии на сигурност. Но нека не се заблуждаваме. Е, това, което ние наричаме най-висок стандарт, която винаги е относително. Риска от земетресения може да бъде предвиден, могат да бъдат предвидени рисковете от наводнения. Необходимо е допълнително оборудване на съответната разумна цена. А Погледнато от друга страна, системите за охлаждане, агрегати за аварийно захранване и така нататък, тези съоръжения за мен могат да се предвидят. що се отнася обаче до падане на самолет, върху а, атомната електроцентрала. Не знам как можем да постигнем най-високи стандарти във всяка една държава, защото ако при нападение от мащабите на 11 септември 2001 в Нью Йорк. За такова нападение не може да бъде обезопасена нито една ядрена централа в света или поне в економически разумен план това не може да бъде направено. Така че ние трябва да решим дали можем да поемем такъв един известен риск. Това решение обаче е от компетентността само на държавите членки, тъй като европейското равнище няма правомощия за това. А, държавите членки имат а, а, свободата да определят своя енергиен микс. А, Европейския съюз има правомощието да създава законодателство, но няма право да се намесва в определенето на енергийния микс. Австрия и Франция са двата екстремни примера за, при определенето на този микс. В а, моята родина Съвсем скоро ще се въведе забрана за внос на ядрена енергия. Но, но това не може да стане. Няма германски е, ток, няма люксембургски ток, има европейско електричество все още има малко е, интерконектори за трансграничен пренос на електроенергия, но е, в момента, в който имаме а, мрежи и инфраструктура, електричеството ще се движи между държавите. Освен това, фирмите купуват електроенергия на европейския а, пазар. Тоест, кой, който не иска да купува електричество от въглища, ядрено и така нататък, всъщност се отказва от единния пазар, вътрешния пазар и мира а, са нещото, което обединява а, Европейския съюз а, и ние не трябва да създаваме пазар само за търговия на животни и така нататък, но и за търговия на енергия. А, е и според мен трябва да се работи за безопасността, а не да се забранява вноса на ядрена а, енергия. Когато държави като Русия и Турция строят атомни електроцентрали, мисля, че могат да се съобразят с нашите стандарти. За сигурност да вземем за пример Калининград. руснаците обаче искат да ни продават ток, произведен в Калининград те не желаят да ни продават единствено газ, петрол и така нататък. Искат да ни продават и електричество. Ние искаме да продаваме нашите автомобили в Русия. И въпросът пред нас е ще се съгласим с това, като поискаме спазване на стандартите или ще затворим нашия пазар. Този въпрос още не е решен. Дезатек. За, как, за какво става дума? С или без граждански войни трябва да имаме а, концепция за развитие на средиземноморското пространство. А, трябва да видим дали ще допуснем да, бъ, да внасяме селскостопански продукти защото ако откажем да го правим откъде, откъде тези държави ще могат да развиват поне отчасти своята економика. В средиземноморските средиземноморските държави произвеждат електричество с нефт. При нас това не е стандарт вече от 25 години. Така че за а, нашия климат там имат идеални условия за производство на електроенергия от слънчева енергия и ветрена енергия, а петрола да се използва за производство на други суровини но 1 кВт час електроенергия там струва от петрол, струва 2,5 цента, соларната е много по-скъпа, така че ние трябва да сме готови да субсидираме, което обаче означава да се европеизират и да се координират възобновяемите енергийни източници. Темата е много чувствителна, най-вече в Германия. Но алжирците, тунезийците и либийците няма доброволно да внесат фотоволтаични съоръжения и да започнат да ги използват, защото те имат достатъчно петрол. Но за света е доста по-добре този петрол да се използва за други цели. И въпросът е по какъв начин да организираме субсидирането на тези държави, което да бъде положително за нашия баланс на въглероден диоксид. И по този начин ще направим много повече за климата, отколкото с много по скъпоструващи мерки взети в Европа. Аз много държа на това намаляването на емисиите с 20% да не се ограничи само на територията на Европа, а с европейски мерки да се разпространи Итре и в другите части на света, тъй като климата не може да бъде разделен между държавите. Сега подготвяме следващия бюджетен период. Предложението комисията ще бъде готова през е, юли. Сигурен съм, че за изследователска ден в областта на енергията ще получим достатъчно средства. Това първо. Второ, е, за енергия за енергийната ефективност а, а, важна роля според мен играят структурни и кохезионните фондове. Не е сложно да се а, абсорбират средствата от тези а, фондове. Трето, въпрос за инфраструктурата, интерконекторите, електропреносни мрежи и така нататък тук бихме искали да направим предложението за използване на проектни облигации за инфраструктура в областта на информационните технологии, транспорта и енергетиката или за енергетика самостоятелно. интересният въпрос ще бъде дали страните членки като цяло ще приемат тези облигациите. А, виждаме как предложенията още преди да са направени, например данък върху финансовите транзакции или данък върху въглеродните емисии, още преди да се направим тези предложения, се отхвърлят от някои страни членки. Аз много съжалявам, че моята родина, това правителство, което аз а, подкрепям, отхвърля предложението за данъци на европейско равнище и точка. Това не е особено европейско. А, ние ще предложим проектни облигации и аз с интерес очаквам да видя дали страните членки ще приемат това предложение. Беше зададен и въпросът е как още повече можем да насърчим развитието на а, възобновяемите енергийни източници. Мисля, че тук се намираме на един особено а, така прав а, път. В сектора на транспорта няма да успеем да намалим емисията с 20%, а само с 10%, защото възобновяемата енергия не може да се използва за сега в транспорта за самолети и така нататък, въпреки, че има вече и електромобили, така че в сектора на транспорта максимум ще бъде 10%. Но в областта на енергетика енергетиката и е производство на електроенергия трябва да постигне намаление с 35%, т.е. 35% от нашето електричество да се произвежда от възобновяеми източници. И по този начин възобновяемите източници да изпреварят ядрената енергия и производство на енергия от въглища. Тази стоеност трябва да се увеличи. Това е пожелателно, разбира се, не можем да го направим задължително. Някои държави ще имат проблем да достигнат тези 35%. но те могат да се постараят да постигнат тази стойност за в бъдеще. А, сега на въпроса как ще продължат да се развиват нещата с емисиите. Ние трябва да говорим по тези въпроси. Господин Гебелс, вие сте прав. Ние не знаем на къде ще тръгне, до къде ще стигне техническото развитие. Но през 2050 година економиката вече не трябва да произвежда емисии от въглероден диоксид. Това решение се приема и е технически осъществимо. Затова, според мен, е добре а, е, парламента да вземе решение за намаляване. И за това първо трябва да заложим на възобновяеми енергийни източници, второ ЦЦС и трето, ако не се промени становището на страните членки, ядрена енергия. Господин Бютикофър ще представим сценарий с обективни данни, който ще предвижда 100% възобновяема енергия след 40 години. На... Изключи се микрофона на оратора. А, имаме вече третия пакет за вътрешния пазар. От март той вече трябва да се е, прилага. Казваме на страните членки това, което не са направили, там където са закъсняли. А, някои правни въпроси са тежки, от друга страна страните членки не са готови да го приложат. И най-късно след март ще започнат процедури за неизпълнение и за нарушение на договорите защото този пакет е важен. Е, ще ви кажа така съвсем ясно, трябваме всъщност една полиция за вътрешния пазар. И когато видя колко тясно са преплетени държавите с е, енергетиката, колко малка е прозрачността и как за някои правителство енергетиката е най-важният инструмент за управление, Имам предвид както големи, така и малки страни членки. Аз всъщност много се радвам, че е, е, държавните и правителствени ръководители взеха това е, решение за е, вътрешния пазар в енергетиката до 2014 година. И държавните и правителствени ръководители е, ще се сблъскат с трудности да осъществят своето собствено решение. когато разглеждам други промишлени сектори, текстил и така нататък, виждам, че там има пълна прозрачност, няма субсидирани, там вътрешния пазар вече е факт. Жилищното строителство също трябва да бъде включено в нашата концепция за енергийна ефективност и то с един по-преден приоритет трябва да направим така, да, мога да, бъде, да може да бъде получено европейско финансиране за енергийно саниране на частни жилища. И последно, а, потвърждавам, че нашето съобщение за външната енергийна политика ще бъде представен първо на вас. Вие сте, според мен, водеща комисия по този въпрос. Е, тук става дума не толкова за обща външна политика, колкото за сигурността на доставките. Става дума и за това при големите стратегически концепции дали сме в състояние да защитим нашите интереси и да ги обединим под формата на компромис. Имам предвид Южен поток и науко аз се старая да постигна хармонично общо решение, но с съжаление е, установявам, че нашите руски партньори тухла по тухла е, рушат европейската постройка. Ако ние в Европа не работим като екип, нямаме никакви шансове на навън. Една трета държава никога не може да ни разделя и да ни владее нещо, което наблюдаваме сега. И темата за а, енергийните данъци. аз имам сериозни съмнения. Допускам, че е, преходният е, период ще бъде е, удължен. Но преобладаващото мнение в комисията е, че трябва да се вземем с тази тема. За какво става дума? Става дума за това при петрола и петролните продукти, като бензина и дизела, данъка да се определя според енергийната стоеност. Тоест един литър дизел а, има повече енергийно съдържание от един литър бензин. Тоест да не се а, облага обема течност, а енергийната му стоеност. Минималният данък за литър или енергийна стоеност не е, е, е не е проблем. Настоящия данък е по-висок, но ако облагаме с данък енергийната стойност, а, дизела трябва да бъде облочен с около 17% повече данък. Т.е. или да увеличим цената на дизел, или да намалим цената на бензина. Но всъщност моят проблем да се заема с тази тема е друг. Е, мисля, че не бива да даваме а, е, допълнителни оръжия в ръцете на големите булевардни вестници. Комисията ще се заеме с тази тема и страните членки ще видим дали ще ни подкрепят. Надявам се нещата да не свършат в архива, а в законодателен акт. Благодаря ви, господин комисар, казва председателя. Благодаря и на колегите. Мисля, че беше един рядко интересен дебат защото а, а, задавахме конкретни въпроси и получихме конкретни отговори. Това много помага, защото не си говорим просто така, а научаваме нови неща. Благодаря ви, господин комисар. Yeah.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 Нека да насочим вниманието си към останалата част от дневния ред. Съответно и колегите, които желаят да го сторят, да се подготвят за своите изказвания. Ще помоля онези от вас, които искат да продължат разискванията по темите до тук, нека да излязат навън, за да го направят. Господин Вагнер е поканен да вземе мястото си като докладчик. Има думата. Дами и господа, Председателят призовава за ред в залата. Отново се дава думата на докладчика. Благодаря, господин председател, казва докладчика. El señor presidente y los miembros, colegas de esta comisión comprenderán. Уважаеми господин председател, мисля, че вие и колегите от комисията тук разбирате добре какъв обем от работа трябваше да се извърши предвид на а, огромния брой а, изменения, повече от 600 по този доклад. Това ми се видя като един вид наказания като онези описани в Данте и неговия ад. Никак не е лесна тази задача да се прочитат всички тези изменения. И все пак го направих. Като това ме накара да разбера, че проведението все пак се е смирило над мен и тези изменения нямат ефекта на наказание в много от случаите с тези изменения изясняваме текста, обогатяваме го като цяло. И смятам, че ще е сравнително лесно да работим на базата на тези изменения, търсейки е, компромисни варианти, които да удовлетворят е, всички. В качеството ми на докладчик е, работих заедно с останалите колеги. А тук е и докладчика Сянка. Вече казах, че са внесени изменения. И мисля, че онези, които подчертават значението на енергийния пазар, заслужават особено внимание. Това го разбрахме и от разговора с комисаря. Ще изтъкне някои от е, тези аспекти. В момента сме в една несигурна е, ситуация по отношение на енергийния пазар. Има много страни, които са силно зависими от един единствен доставчик. Можем да е, е кажем, че те са съложници. Съответно, трябва да си послужим с целият арсенал от оръжие, образно казано, които имаме, за да преодолеем тази зависимост. Сред вносителите на измененията, като че ли има всеобщо одобрение на моята идея. А именно, енергийното потребление следва да се отразява от инфраструктурата, която обмисляме тук, и то по рационален начин – те следва да са взаимно обвързани. Тук не бива да предприемаме едностранчиви действия. По-скоро следва да анализираме истинските потребности. Също да видим и какво е действително да потребление, да видим какви економии на енергия могат да се постигнат. Това са ключовите елементи, когато говорим за инфраструктурата. Значи имаме политиката за економия на енергия. Това има отношение към потреблението. Тук Европа си поставя конкретни цели. Това го изтъквам и в моя доклад. Но в някои от измененията, които са внесени, мисля, че се губи тази идея, а която иначе нашата комисия подкрепя. Отделя се голямо внимание на критериите за подбор или така наречените изисквания за определяне на енергийната инфраструктура. Това трябва да е ясно от самото начало. Добре си спомням първия дебат, който протече тук – Това се посочи като съществено съображение. Какъв аршин ще прилагаме тук? Какви изисквания за определяне на приоритетите? Когато отговорим на тези въпроси, съответно ще можем да формулираме нашата политика за енергийната инфраструктура – според мен измененията са приемливи, защото те ни помагат да изясним определени въпроси, съответно параграфи 23-25 в моя доклад са пример за продоляване на неяснотата. Имаме съответните цели за енергийната политика. Те са достатъчно ясни и ние изхождаме именно от тази база. Също опираме се и на договора за устройството на Европейския съюз. Съответно, трябва да установим критериите за оценка на тази инфраструктура. Значи, всякакви предложения, които ще се направят, трябва да са съобразени с нашата политика по околната среда, с транспортните коридори, които се проектират. Да не забравяме и електромобилите, като конкретен пример. Това са най-общо казано критериите, които имаме предвид. После ще има и по-подробни критерии, както това се казва в параграф 25 от моя доклад. Ще ги използваме за обосновка на конкретни въпроси, а именно да преодолеем енергийните острови, да постигнем рентабилност с съответните коефициенти, да намалим въздействието върху околната среда, да се преодолеят препятствията при трансгранично пренасене на енергия. Благодаря на колегите, които направиха своя принос чрез своите изменения. Обеден съм, че ще успеем да усъвършенстваме този текст, така че да е логически по-издържан. Опитвам се да постигна споразумение с авторите на отделните изменения. Сега стигам до процедурите по лицензиране. Разбира се, това също се дискутира от самото начало. Тук има изменения, според които не бива да е задължително за комисията да се стреми към хармонизация с съмнителен ефект. Разбира се, не трябва да забравяме и казаното в договора за Евросъюза, но има и други изменения, според които трябва да се възложат правомощия на комисията, която да търси отговорност от държавите членки, за да е ясно, че те съблюдават съответните срокове за лицензиране. Това е един от централните въпроси при дебата. Сроковете не се е, е, съблюдават. Знам положението в собствената си страна. Добре съм запознат и с германската система. В Испания, знаем, има проекти, които буксуват. И в Германия ако видим случаите на отегляне от производство в Северно море, Всичко това говори за осуетени планове, тъй като става дума за строеж на хиляди километри инфраструктура, но оказва се има препятствие, бавят се националните разрешителни. Следователно трябва да търсим а, разрешение на проблема и то не е толкова свързано с хармонизиране на законодателството. Ще е много трудно да се справим с сегашните конституционни ограничения. Нека да заложим малко по-скромни цели. И тук приканваме комисията да използва една система за алармиране, за да не изпуска от поглед сроковете. Изтъкваме значението на инфраструктурата в доклада. Те са тясно обвързани с качеството на живота ни. По-нататък говорим за ролята на медиите, интернет, предвид на осведомяване на обществеността относно тези, този дебат. Това лесно можем да постигнем и то е от ключово значение. Длъжни сме да приобщим хората, да ги ангажираме за широко участие по въпросите на инфраструктурата. Очакваме включване отново на микрофона на оратора. Гледам последната глава, която се отнася до финансирането. и чета измененията за това как да насочим публичното финансиране съобразно поставените цели. Нещата са ясно записани в измененията. Може би в моя доклад не съм казал ясно позицията по структурните фондове. Смятам, че структурните фондове също могат да се ползват при положение, че ние не забравяме, основната идея на тези фондове, а именно социалното сближаване. Приветствам а, измененията, които са насочени към а, съответните коридори, както ги нарича а, комисията. Това следва да се изтъкне действително регионалния аспект, да се кажат нещата с техните имена – Уважаеми колеги, работата продължава. Преминаваме към нов етап на работа по тези изменения. И надявам се, че от тази фаза ще проистекат положителни резултати благодарение на нашето сътрудничество. Благодаря ви. Има няколко заявки за думата, казва председателя. Предстои ни още една а, точка от дневния ред. Госпожа Мадура. А, ahora sí, ¿eh? Uh, señor, señor Sosa Wagner, yo creo que más... Господин Соса Вагнер, мен ми се струва, че Божественото провидение е бдяло е, над вас е, и наистина се е получил един добър доклад. Аз ви поздравявам за положените усилия. Е, мога да констатирам, както каза и докладчика, предвид внесените е, изменения от нашата група, мога да констатирам е, едно сериозно съвпадение на възгледите с докладчик. Няколко кратки коментара обаче бих си позволила. Оставайки на една страна въпроса за двата стълба на този доклад, е, проектните облигации и намаляването на въглеродните емисии, Бих искала да коментирам, че измененията, които са внесли колегите социалисти, могат да се групират в три групи. Първата група се свежда до по-висока степен на енергийна ефективност и заострен е, вниманието към е, децентрализираните структури на производство на е, енергия. Втората група изменения поставят ударението върху третия пакет за вътрешния пазар и трета група за демографската справедливост, така се каже, на бъдещите капиталовложения в инфраструктурата. Това са изменения, мисля, които могат да бъдат подкрепени от докладчика, които подобряват един вече много добър доклад. И а, аз смятам, че ние наистина ще намерим бързо съгласие с докладчика по тези изменения. Благодаря. нататък Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да насочим вниманието си към три въпроса. Първо, какви да бъдат приоритетите, второ, откъде да се намерят финансовите средства за създаването на необходимата инфраструктура по тези приоритети и на трето място, как да облегчим разрешителния процес. По 24-та точка от доклада, мисля, не, не греша, са внесени около 100 изменения. Не Има много съвпадения, разбира се, е, редакционни е, различия, но основното е, се свежда до два, според мен, приоритета. И нека не забравяме, приоритетни са онези проекти, които трудно, почти невъзможно – биха е, търс, е, търсили частно финансиране. Тоест, тези, които се ползват с интереса на, на пазара, на частния е, сектор, е, не би трябвало да бъдат от значение за нас, за държавата. Е, приоритетни са онези проекти, които подлежат на обществено финансиране. За да заработи вътрешния е, пазар, би трябвало да поставим ударението върху така наречените енергийни аклави е, и е, на енергийните системи, зависещи от единен, единствен източник. После, що се отнася до възобновяемите енергоисточници, ако, ако вземем е, е ветровете, които духат от север, т.е. в Северно море, за да се възползваме от този енергоисточник, трябва да построим необходимата инфраструктура. По-нататък финансирането трябва да бъде творческо, трябва да бъде новаторско. Аз не съм съгласен с тези, които настояват да се въведе някакъв въглероден данък, нещо, нещо от фискален характер. Проектните облигации са начинът, според мен. И вече е по разрешителната процедура тя трябва да бъде бърза и проста. По-нататък, благодаря господин председател. Накратко въпросите, е, по които трябва да работим, за да засилим позицията на парламента. Първо, е, от съществено значение е въпросът за критериите за подбор на общоевропейски проекти. Аз се надявам докладчика да приеме компромисни изменения по точките от доклада 24 и 25 за да се подчерта иерархизацията, критериите сигурност на доставките, пазарна конкуренция. И на второ място, 37-ма точка би трябвало да бъде засилена, за да се настоява по-категорично за разработката на финансови инструменти, като проектните облигации. Държавите членки по друг начин не биха могли да намерят необходимите средства и ние трябва да отправим към комисията категоричен сигнал за своята позиция в подкрепа на проектното финансиране чрез облигации. Благодаря. Колегата Видал Квадрас. Благодаря, господин председател. Професор Соса, тук не става въпрос за някакво божествено наказание. Тук става въпрос за огромната важност, за универсалния характер на този документ. Тоест, броят на измененията е показателен за значимостта и качеството на документа. В този голям брой изменения обаче очевидно се очертават някои основни насоки, които споделяме е всички и които придават плът и кръв на, на доклада. Така, например, идеята, която нееднократно се чува, е, е, че наред с един списък инвестиционни проекти, се нуждаем от един набор от надежни критерии, които да залегнат в основата на политиката е, за изграждане на инфраструктурата. Е, разбира се, пазарът трябва да бъде основният механизъм за изграждане на инфраструктурата. Обаче, пазарът също се натъква на своите препятствия и нееднократно административната тежест, която се налага от законодателя на национално равнище, възпрепятства ефикасното действие на пазара. Иначе трябва да направим нещо, е, за е, да намалим тази административна нормативна тежест, в частност на разрешителните процедури, които са толкова продължителни в някои случаи, че отблъскват е, евентуалните инвеститори. И после нещо, което се наблюдава широко в предлаганите изменения, е въпросът за задължението на държавите членки. Не за факултативен някакъв принос на държавите членки, а за задължението им да си взаимодействат в изграждането на вътрешен енергиен пазар. И, прочем, комисията като пазител на договорите следва да съблюдава много внимателно спазването на е, поетите от държавите членки ангажименти. И нещо, което е особено актуално, струва ми се, е, комисията трябва да направи така, че държавите членки и техните правителства да не бъдат водени от късогледи и електорални съображения. Още веднъж бих искал да поздравя докладчика и да заявя, че съм сигурен, че предвид богатия събран материал ще се стигне до един впечатляващо добър доклад. Благодаря, господин председател. Слушай, Савела. Благодаря, господин председател господин е, е, докладчик. Е, уверявам ви, че вие с успех сте издържали на изпитанието на тези множество изменения. И аз ви поздравявам. Господин докладчик, колеги, с господин Свобода и с госпожа Подимата сме предложили допълнителен текст към 28 точка, от е, доклада, в е, която настояваме за оценка на енергийната инфраструктура за е, изпитването и за устойчивост на природни бедствия. Тук не става въпрос само за земетресения, става въпрос за наводнения и други мащабни природни бедствия. И добре би било е, комисията да подложи на е, изпитание за е, якост енергийната инфраструктура. В тази връзка бих искал да добавя още нещо, ако ми позволите, господин председател. Ако всички си даваме сметка, че Земята е основа, една природна, естествена инфраструктура, би трябвало да приемем е, едно изменение в смисъл, че в е, високосеизмичните райони следва да се забрани изграждането на атомни електроцентрали. Почетаем, околната среда е инфраструктура, според мен, и би следвало така да гледаме на нея, като на е, инженерно съоръжение в случая, е, когато има повишена е, сейзмична активност. Благодаря. Следващият колега. Е, благодаря и да и е, моите поздравления към колегата Вагнер. Тук става дума за един много важен а, е, доклад, а, именно в този момент, в който беше а, последна степен на ядрено бедствие. Страните членки не бива да бъдат в конкуренция. Трябва да преодолеем фрагментирането в инфраструктурата, да го намалим до минимум и да помогнем на страните членки, които зависят само от един ресурс, защото ние, страните от Централна Европа, сме обречени в противен случай. Има положителни сигнали за връзката север-юг. Трябва да разширим мрежите, да доизградим мрежите, които са ефективни и да с оглед на солидарността между страните членки. Важен е и въпросът за енергийната ефективност. Европейския съюз зависи от няколко енергоисточника и трябва да можем правилно да боравим с наличната енергия. За целта трябва да изградим изградим единен пазар, принос за което ще даде този доклад. Смятам, че е, инфраструктурата за пренос на газ не е достатъчно извадена на преден план трябва да е, засилим регионалното сътрудничество. Вече взехме подобно решение във връзка с сигурността на доставките от газ. Благодаря, господин председател. Нашия докладчен сянка Яник Жадо се извинява за това, че не може да присъства, тъй като е на заседание на координаторите в Инта. А, и за това той ме помоли да поздравя докладчика Соса Вагнер за чудесната работа и от негово име да ви представя някои коментари. От негово име ще засегна пред вас три въпроса първо, а, а, ние, господин Соса Вагнер, дали а, неконвенционалния газ и съоръженията за улавяне на въглероден е, диоксид е, ще бъдат е, съществени в дългосрочен план и дали имаме достатъчно данни за това. Второ, би било добре, и знам, че работите в тази посока, във вашия доклад, би било добре да не допускаме грешката, която допуснахме при Тен е да съставим един дълъг списък с критерии и на финала да нямам резултат. Трябва да се концентрираме само върху няколко критерии. И трето, вие направихте едно предложение, което ние много харесваме, а именно предложение за създаване на иерархия в инфраструктурата, т.е. поставяне на ясни приоритети. Първо да се провери дали инфраструктурата е необходима, след това да я подобрим и ако това не е достатъчно, да изградим нова. Това предложение много ни харесва и го подкрепяме. Още веднъж благодаря ви. Благодаря, госпожа Кавалио. You, uh, have... Благодаря, господин председател. Много от е, казаното е, аз е, споделям. Поздравявам нашия докладчик, професор Соса Вагнер. Бих искала да коментирам две неща, които сме отразили в изменения с колеги. Първо, е, значимостта на Иберийския полуостров е, е, за преноса и доставка на природен газ. Е, в Иберийския полуостров има няколко терминала за втечнен е, природен газ е, и е, засилването на тези обекти те първа ще има значение за сигурността на доставките в Централна, Северна и Източна Европа. И още едно изменение, което насочва вниманието към спецификата на енергийната инфраструктура на островните територии, при това изолираните от тях е, няколко хиляди са островите е, в рамките на Европейския съюз е, и крайно отдалечените територии с много специфични потребности за развитие на енергийната инфраструктура. Това трябва да бъде отразено в доклада. Надявам се колегите да приемат идеята. Благодаря. Госпожа Фигереро има думата. Благодаря, господин председател. Аз също съм на мнение, че броят на внесените изменения е, е свидетелство за големи интерес, който проявяваме тук мнозина към кръга от въпроси, засегнати в доклада. Става дума за жизнено важна инфраструктура енергетиката е от съществено значение за цялостното економическо развитие, поради което и аз съм внесла редица изменения, чиято цел е да се обърне внимание на въпроса, да се акцентира върху енергийната сигурност, върху необходимостта от по-висока степен на държавен и обществен контрол върху енергетиката, необходимостта от капиталовложения и тяхната приоритизация. Така че в крайна сметка да намалим своята енергийна зависимост и намалим енергийния дефицит. Последното развитие на събитията сочи, че за постигната такава сигурност Държавата следва да се намеси по-категорично, да упражни по-категорично своя контрол. Е, поне там, където системата е особено уязвима. Аз съм съгласен с тук, що казаното за е, особения режим, на който би следвало да бъде е, подложена инвестиционната дейност в ядрената енергетика. Е, наистина, трябва да се получим от опита си, не само от е, последното бедствие в Япония. Трябва да се отчитат различните рискове, но и да се каже, че печалбата сама по себе си не е достатъчен критерий – за реализирането на един или друг инвестиционен проект. Държавата трябва да се намеси свръх тези съображения за економическата изгода. Да се намеси с оглед на безопасността и сигурността, на преодоляването на нестопанските рискове. Благодаря. Комисията съвсем накратко. Господин председател, а, благодаря за думата. Първо бих искал да благодаря на докладчика Соса Вагнер за доклада. Ние сме много доволни. Благодарим му за съдействието, за непрекъснатия диалог помежду ни от полза и, и за едната и за другата страна. Четири бележки, господин председател. Първо, надявам се докладчика да по, позаостри текста, що се отнася до приоритетите. Аз проявявам същата загриженост като тази Оша Путикова. Ние сме постигнали съгласие по приоритетните коридори, е, на инфраструктурно развитие в Европа. И сега следва да работим по критериите за подбор на отделните проекти. В това число интеграция на пазара, сигурност на доставките, е, разчитане на един единствен източник, е, разумност или интелигентност на мрежата, намаляване на емисиите. Това са все добри критерии за подбор. Но следва да се предпазим от е, онези изменения, които насочат вниманието към един или друг отделен проект. Е, понеже така ще, ще се стигне до голям брой проекти без какъвто и да било приоритет. Така че насочете вниманието си към критериите за подбор. На второ място ние сме особено признателни на докладчика за това, че подчертава значението на регионалното сътрудничество при подбора на проекти. Имаме добър натрупан опит в Прибалтика, е, по крайбрежието на Северно море, работата на групата на високо равнище за връзката север-юг. И така всички изменения, които засилват този аспект на регионалното сътрудничество, ще бъдат е, добре дошли. Е, също така сме благодарни, че се очертава консенсус за оптимизиране на разрешителния режим, е, за хармонизация на, на разрешителните процедури, за обслужване от един единствен административен е, източник. И последно, е, регулиране и финансиране. Ние приветстваме подкрепата, която заявявате вие е, за пазара, за инструментариума, който действа – съгласно законодателството за вътрешния пазар, това число в областта на калкулирането на тарифите. Обаче пазарът не е до край ефективен и ние бихме искали да преодолеем тези негови недостатъци. Проектните облигации са добър инструмент. Но не забравяйте, че много от инфраструктурните проекти се финансират капиталово, т.е. чрез финансиране на търговското дружество, а не на проекта. А, знаете, ако не ви достига капитал, а, вие обикновено се стремите към безвъзмезно финансиране, а не към натрупване на повече дълг. Така че нещата трябва да бъдат формулирани широко, е, да се основават на оценка на ликвидността, на финансовия ресурс на проекта и на дружеството инвеститор, да не се е, ограничаваме само до един единствен финансов механизъм. Докладчикът. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на всички колеги за любезните думи. Е, е, благодаря и на комисията. Е, продължавайки аналогията с божествената комедия на Данте, знаете там на входа на Анда си казва надежда всяка оставете. Аз си позволявам да храня всяка надежда за успеха на това начинание. Е, благодаря. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред и веднага отиваме на 19-та точка от е, дневния ред, посветена на е, закона за малките предприятия, така наречения Small Business Act съвместна резолюция на парламента. Господин Бенцер. Благодаря. Аз приветствам прегледа на комисията по този акт за малките предприятия. Така стигаме до нови чудесни идеи за подобряване на този инструмент. предвид и на економическата криза, която продължава днес. До тук протича много конструктивен диалог с различни заинтересовани страни. Чудесно е, че стартирахме тази дискусия в Страсбург. Е, НП е проведе среща с Кресбо. Комисията изпрати свой пратеник от Генерална дирекция, отговаряща за предприятията. Мисля, че постигнахме чудесен дебат по този преглед. Стигнахме до идеи за това как да подобрим условията на работа на малките и средни предприятия. Имам няколко бележки по проекта на тази резолюция. Вече съм ги изпратил. Настъпи часът вече да предприемем решителни действия и да видим как да подпомогнем малките и средни предприятия. Приветствам това, че комисията спира вниманието си на три ключови въпроса. Първо, да се намали административното бреме, за да се улесни достъпа на предприятията до пазарите и до финансиране. Трябва да се помисли обаче каква рамка е необходима за това. Да не забравяме и принципите за това, че не бива да обременяваме предприятията с ненужни изисквания за информация. Комисията трябва да насърчава намаляването на административното бреме на национално ниво. Не всички държави членки са заложили цели в тази област и тук на тях им трябва решителна политическа подкрепа. Относно достъпа, трябва да видим какви са възможните начини за финансиране, включително безвъзмезно финансиране, също и дялов капитал. Нужно е също така да видим как да подобрим достъпа на малките и средни предприятия до обществените поръчки. Тук трябва да се засили диалога с съответните компетентни органи, за да улесни тези предприятия в тяхното участие в процедури по обществени поръчки. Да помислим за прага. Ако се увеличи този праг, тогава поръчките са обвързани с съответното европейско законодателство. Съответно, за малките и средни предприятия трябва да облегчим правилата. Трябва да видим също как се обявяват обществените поръчки, за да сме сигурни, че малките и средни предприятия във всички държави членки могат да се осведомят за тези поръчки. По-нататък трябва да елиминираме административното време, за да могат малките и средни предприятия да участват в поръчки в различните страни. Има едно конкретно място, в което се говори за ролята на малките и средни предприятия. Възможно е малко да ви ги отекча, защото искам да поговоря за определението на малки и средни предприятия. 99,8 предприятия процента от всички предприятия в Европа са обхванати от тази дефиниция. Евентуалният преглед на дефиницията ще затрудни достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Ще се промени и разбирането за тези предприятия, ще има и политически последици. Благодаря ви. Благодаря. Сега може да дам думата на госпожа Херцог? Не, тя ни избяга. Госпожо Херцог, искате ли да вземете думата? Се още ли искате да си излезете? Дали се интересувате от този дебат, имам предвид? No, no, no. Да, като цяло се интересувам, но бях ангажирана с консултации. Но иначе хората, които работят в малки и средни предприятия, са чували за мен, знаят, че се интересувам от това. Мисля, че е важно това, че комисията излиза с нов документ – защото този парламент, ново избрание му състав, все още не е имал такава възможност да се произнесе по тази област за малките и средни предприятия. Важно е да го направим преди да договорим новата многогодишна финансова рамка и да установим връзка между тези две области финансирането и малките предприятия. Чудесно е, че господин Таяни и негови екип гледат много сериозно на тези въпроси. Мисля, че преди около два месеца и имахме тази възможност да се срещнем с новия пратеник, който представлява малките предприятия. Определено малките и средни предприятия ще са част от залога за успеха на Европа. Тук всички сме обединени около това да направим всичко възможно, така че да гарантираме този успех в бъдеще. Правилно е това, че тук в парламента изказваме подкрепа за тази инициатива. Имаме 160 депутата, които са се подписали под инициативата за подкрепа за малките и средни предприятия. Продължаваме да работим по това. Един друг също важен въпрос. Днес всяка политика трябва да е обързана с нашата стратегия за 2020. Не бива да отлагаме нещата до 2019 и тогава да си кажем, ами срока вече настъпи и не можем да постигнем заложеното. Две трети от наетите лица работят в малки и средни предприятия. Длъжни сме да обмислим стратегия за това. Така че нашата мисия спрямо тези предприятия следва да е следната. Чрез тях и чрез техните наети лица ние залагаме конкретни цели за 2020. Има ключови цели тук, и иска ми се това да залегне в новия акт за малките предприятия. Значи въпросът е какво можем да направим и как да обеним виждане с комисията и държавите членки. Какво да направим за образованието, за околната среда, за преодоляване на бедността, за подобряване на заетостта така че да подпомогнем малките предприятия. Логично е да кажем, че вътрешния пазар има огромен потенциал, който все още не е използван напълно. Следва да предоставим нови възможности за малките е, предприятия. Вярно е също, че малките и средни предприятия са най-силно заинтересовани от участие в пазара за обществени поръчки. Те не винаги са обект на равнопоставеност. Значи публичният пазар е важен за тях и сме длъжни да насърчим съответните правителства и общини да помислят в тази посока. На второ място, когато говорите с малки и средни предприятия, те винаги казват, че техният достъп до финансиране е силно ограничен, значи в тази посока трябва да работим. Мисля, че проблемът за тези предприятия е не само достъпа до финансиране, но и достъпа до ноу-хау. Тук можем да направим а, една голяма стъпка предвид на гарантиране правото за иновации – и реализиране на иновациите на пазара. Мисля, че в този акт не бива да допускаме отново грешки от миналото. Все още се усеща неравнопоставеност между половете и тук Европа трябва да осигури по-добро участие на жените – не виждаме обективна причина това да бъде възпрепятствено, следователно ще го насърчим. В а, тази комисия подкрепяме работата на Европейската комисия за насърчаване на малките и средни предприятия. Едно е сигурно. Никога няма да приемем ограничаване на сегашните ресурси, човешки, финансови или институционални, за ползване от малки и средни предприятия. Това може да е част е, от други области, да е обвързано с други въпроси, но ние тук в парламента искаме да запазим достиженията на малките и средни предприятия, защото те са доказали своето значение. И ако се откажем от тези достижения, ще се изправим пред е, засилен евроскептицизъм. Трябва да подобрим условията за малките и средни предприятия. Сега не е моментът да мислим за подобни ограничения за тези предприятия. И въобще трябва да ускорим работата си по всички тези мерки, с които да гарантираме успеха на тези предприятия. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Джип има думата. Е, Ja myślę, że to jest ogromnie. Мисля, че тук става дума за една изключително важна инициатива на Европейската комисия. Това, което каза колегата Бенцен, още веднъж потвърждава това. От години говорим за административната тежест при основаване на фирми, при управлението на фирми, при воденето на финансовата документация и счетоводството. Нещата са различни в различните страни, е, членки. Но нека да споменем само един пример. Единственото място за регистрация на микропредприятия това, което напоследък се усеща и което често беше дискутирано при изслушванията в нашата комисия, е, че с економическата криза Значително са се влушили условията за набавяне на капитали от страна на малките и средни предприятия. Достъпа до кредити е затруднен. Изчерпани са възможностите за работа с европейските фондове. Искам да ви обърна внимание на това, че ако няма местни банки, големите няма да разглеждат малките и средни предприятия като сериозни партньори е, за е, отпускане на кредите. Процедурите за отпускане на кредити са толкова тежки и осложнени, че затрудняват е, бизнеса тъй като се получават и твърде много откази. Така че това е един вид елемент от нелоялната конкуренция, що се отнася до финансирането на малките и средни предприятия. Втората тема, особено важна за сектора на услугите, в този сектор малките и средни предприятия са поддоставчици на големите и много често е, и има затруднения в е, приплащанията между генералния предприемач и подизпълнителя. Това е проблем за малките и средни предприятия и на този проблем се дължи големия брой на фалитите. И третата тема, която вече беше многократно засегната, е, е достъпа до обществени поръчки, до търговете. Малките и средни предприятия много често се изтласкват в периферията, особено що се отнася до достъпа до гаранциите, които трябва да представи едно подобно предприятие при участието в търг за възлагане на обществена поръчка. Тези гаранции са непосилни за предприятия с този размер. И виждам в това един европейски проблем. Пазара на обществени поръчки не трябва да бъде натоварен със същите тежки изисквания на местно равнище, както е на регионално, национално, европейско равнище. Финансовите прагове трябва да бъдат определени наново. Хубаво е, че процедурите са прозрачни Когато говоря за местното, регионално, национално равнище, говоря от личен опит и твърдя отговорно, че малките и средни предприятия губят търговете е, поради участието на големи фирми. Друго нещо, което е важно е да подкрепим обучението на е, кадри, е, за малките и средни предприятия. Без е, тази подкрепа няма да бъде възможност да се запазят редица професии в Европейския съюз. Аз също благодаря. Позволете ми и аз да кажа нещо като принос към дебата по въпроса за значението на средното съсловие и резултатите до този момент. Всички сме на едно мнение. Резултатите са незадоволителни. Това, което мен ме притеснява и за което си струва да отделим време да помислим, е следното. Не е достатъчно да казваме колко е важно всичко това и че трябва да направим повече. Наистина трябва да се направи нещо. Благодаря ви. През май, средата на май, ще приемем резолюция на пленарно заседание и се надявам да подкрепим политически решението на този проблем с дебат на пленарно заседание. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред и работата за днес. Ще се видим утре сутринта пак. Мерси.